януари, съгласно член 68 от правилника, Шест от нашите процедури по съвместно взимане на решение е, вече приключиха с съответните правни актове и аз съм ги подписал. И така, скъпи колеги, е,